Bien. Bonjour. J'espère que vous êtes en... Добър ден. Надявам се, че всички са във върхова форма днес. Продължаваме с работата по дневния ред. Сега ще разгледаме становището на господин Дорфман. Добре дошъл на него. Става дума за преходните разпоредби във връзка с подпомагането от ЕЗФРС и е ФГЗ през 2021 година. Каква е нормативната рамка тук? Всъщност, още не знам, тъй като се преговаря в момента по МФР. Е. За да се гарантира меко кацане или безпроблемен преход, ще трябва да се приемат мерки с преходен характер. Те ще ни позволят съществуващия режим да продължи да се прилага, докато не се прилага новата система. Съответно, съществуващите правила трябва да се променят, за да се включат таваните и сумите, които ще се прилагат за новия период от 2021 до 2027 година. Господин Дорфман ще отчете позицията на нашия парламент относно МФР. Ще се въведат мерки, които ще позволят финансирането на поети задължения. Ще се гарантира действието на ЕЗФРСР, е, ако средствата по него са напълно изчерпани. Сега ще дам думата на докладчика, на докладчиците в сянка и след това на другите депутати, ако искат да се изкажат. Господин Дорфман има думата. Благодаря, господин председател. Наистина става дума за регламент. Той засяга ОСП и правилата в тази връзка за следващите години – беше казано, че още нямаме реформирана ОСП. В парламента още не сме взели решение. Тук сега изготвяме становище. Водещата комисия по въпроса е комисията Агре. Става дума за много техническо досие. Целта е да се гарантират средствата и политиката за идните години. Трябва да има рамка в това отношение. В моето становище имам някои изменения. Мисля, че не е разумно обаче да въвеждаме изменения по ОСП. Подобни изменения трябва да се въведат чрез реформата на ОСП. Затова моя проект най-вече поставя акцента върху нашите интереси в тази комисия, именно втория стълб на ОСП. Там, където се говори за развитието на селските райони, за конкретни региони с важно значение. Опитах се да отчета ролята на регионите, да предвидя достатъчно голяма гъвкавост. Предвиждаме сега един срок за докладване от 10 на 30 дни. Имаме гъвкавост по отношение на положението в районите. Има някои райони, за които средствата вече са изчерпани, има нужда от нови средства. Няма средства по съществуващата финансова рамка, за това трябва да сме гъвкави. Тези региони трябва да могат да решат дали ще използват средства от новата финансова рамка или не. Освен това се опитвам да гарантирам вътрешната конвергенция в рамките на първия и втория стълб. Знаете, че тук трябва да има задължителна нормативна рамка. отчитам специфичното положение в конкретни региони. Знаете, нашето предложение предвижда конкретни средства, конкретни суми за тези региони. Аз мятам, че трябва да изпратим ясен сигнал във време, в което се води битка за МФР. Парламента вече е взел решение относно капиталите, относно средствата. Тези средства трябва да бъдат гарантирани. Това е общо заето. Благодаря за думата. Благодаря на господин докладчика. Прав сте наистина трябва да насочим вниманието си към аспектите, които засягат нашата комисия, въпросите за развитието, развитието на селските райони в е, и обща, общия контекст на кохезионната политика. Благодаря ви лично за това, че сте взели предвид въпроса за фондовете за земеделието. Сега ще дам думата на докладчика. От страна на социалистите Изабел Карденас. А, не, кой желая да вземе думата? Заповядайте. Yeah, thank you so much, Isabel, so much regret. Благодаря. Изабел се извинява за това, че не може да присъства помолим да ви предам какво смята по това досие. И така, регламента с преходните разпоредби е решаващ, за да се гарантира стабилността и предсказуемостта, що се отнася до подкрепата за селското стопанство. По този начин се дава възможност на фермерите да продължат своята дейност безпроблемно прогреса на преговорите по реформата на ОСП, както и изготвянето от страна на държавите членки на стратегическите планове, трябва да останат водещ приоритет. С оглед на настоящото състояние на преговорите, смятам, че трябва да сме предпазливи, разумни и да дадем възможност да има две годишен преходен период. Това ще бъде начин да се гарантира стабилност за сектора. В светлината на всичко това, смятам, че предложението представено от председателя на Европейския съвет за новата МФР. Считам, че това предложение е разочароващо и по никакъв начин не отчита предизвикателствата пред общата селско-стопанска политика. Напълно съм съгласна с докладчика, че е необходимо да бъдем пределно ясни в отказа си да приемем урязване на средства по програмата ПОСЕИ за най-отдалечените региони. Тази конкретна програма в крайна сметка не е от голямо значение за цялостния финансов баланс, но е от съществено значение за районите с неблагоприятно географско положение. Много често в тези райони има постоянни структурни особености, които пречат за разгръщане на пълния потенциал. Призовавам да се отчете и договор за финансиране на Европейския съюз. За обнова Стефан Бижо. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от името на обнова бих искал да благодаря на докладчика за извършената от него работа и да споделя неговото становище, що се отнася до необходимостта от проявата на гъвкавост по време на преходния период. Прав сте, наистина, да подчертавате това. Е, ние споделяме също така вашата на докладчика амбиция. Тя е и наша, що се отнася до най-отдалечените райони, периферните райони на Съюза. Предизвикателствата, пред които сме изправени, е, имат специфичен характер. Е, е, по 349 член от договора следва определено да се окажем на висотата на очакванията за Европа на кохезията и солидарността да се запази днешното равнище на земеделския фонд е неподлежаща на преговори альтернатива. Комисарят за селското стопанство поддържа тази позиция. Същото се отнася и за крайно отдалечените и отвъд морските. Аз ще внеса някои изменения в това отношение. Първото, е свързано с отдалечеността в е, е, специфичния снабдителски е, контекст, в който се намират тези райони. Очевидно става дума за заетост, за околна среда – но онова, което следва да ни обединява е битката, ако щете, усилията за качеството на продоволственото снабдяване, качеството на живота, нашия и на нашите деца. Въпрос на оцеляване е това, поради което и всеки следва да се включи в усилията за постигането на тази цел. Е, и най-сетне по отношение на финските райони поддържаме запазването на националната държавна помощ по време на преходния период. Госпожа Рупе от името на Зелените. Мининке. Е... Благодаря, господин председател. Аз мисля, че този въпрос наистина е много важен за регионите. Необходимо е да се отчете не само селското развитие, развитието на селските райони, но и пряката помощ. Тази пряка помощ дава възможност на много райони да оцелеят. Тази европейска помощ е важна за доходите на хората, за приходите на региона, за развитието на производството. Ето защо помощта следва да бъде продължена. Подкрепям виждането на колегата, че трябва да се придържаме към позицията на парламента относно финансирането. Сумите не би следвало да се съкръщават. Що се отнася до новите програми, мисля, че трябва да сме достатъчно скептични. Аз съм докладчик в Сянка в комисията Агри. Мисля, че е необходимо да е, се стремим към това да се избегнат проблеми за стопаните. Необходимо е да има и достатъчно голяма гъвкавост. Ако ние не можем да договорим ОСП в рамките на една година, трябва автоматично да прилагаме разпоредбите от предишната година. Докладчика пледира за сближаване не само вътрешно, но и външно. за периода от 2014 до 2021 сближаването е на лице. Аз мисля, че тази тенденция трябва да се прехвърли в следващия период до 2027 година. Неодавна бях докладчик от името на парламента относно стратегическите планове. Надявам се, че моето предложение за конвергенцията, така наречената конвергенция, ще получи достатъчно голяма подкрепа. То вече се радва на известна подкрепа. Надявам се, че ще отчетем и решенията взети в предишния мандат. Съските общности трябва да бъдат включени по по-удачен начин. Новата ОСП още не е одобрена. И там се предвиждат мерки в тази посока, но настоящата ОСП по никакъв начин не прави това. Ето защо ние трябва да пледираме за включването на селските общности в етапа на планиране. Гъвкалостта, както вече казах, е много важна. Комисията предлага онези държави членки, които вече са изчерпали средствата, да приложат всички програми в рамките на една година. Това няма как да стане. Държавите членки трябва да могат да имат правото на избор например, да поставят акцента само върху приоритетните за тях програми и съответно да прилагат и да разгръщат тези програми в пълна степен. Само тези програми, които са важни за тях. Екологичното планиране също е много важно. Предложението да се прехвърли това екологично планиране за периода в следващите 3 години е напълно неприемливо. От 2029 година Съответно, по силата на това предложение, екологичното планиране ще трябва да спре, защото няма да има средства. Мисля, че ние трябва да окоръжим преминаването към екологично замеделие и правилата, които се прилагат сега, трябва да продължат да се прилагат и за в бъдеще. Груп идеи. Благодаря. Уважаеми колега, иде. Благодаря, господин председател. На италиански. Е, съвсем малка бележка с технически характер, господин председател. След Брексит нашата група идентичност и демокрация е четвъртата по големина в парламента. Затова, когато давате е, думата на докладчиците в сянка, трябва да имате предвид големината на различните групи. А що се отнася до доклада Дорфман, ние също смятаме, че е необходимо да има преходни разпоредби. Смятам, че идеята на социалистите и демократите да се удължи срока с две години е добра като се има предвид в какви несигурни времена живеем и колко трудно ще бъде да се постигне договорка по новата ОСП. Аз съм съгласна с духа на измененията, внесени от господин Дорфман. Идеята е разпоредбите да бъдат максимално гъвкави, за да се гарантира и е, проследяемостта Селското стопанство трябва да продължи да бъде подкрепяно по начина по който го подкрепяме и сега. Ние подкрепяме тази е, линия. Относно измененията, искам да обърна внимание най-вече на онези, които заделят, предвиждат заделянето на средства в случай на кризи в е, селското стопанство. Тези изменения са много важни. Това е общо взето. Вероятно ще внесем изменения от името на нашата група, тъй като характера на регламента е такъв, че предвижда внасянето на изменения. Има няколко неща, които смятаме, че могат да се впишат допълнително и съответно разпоредбите да се направят по-лесни за прилагане. Благодаря бих искал да напомня, че вашата група все пак не е посочила докладчик сянка по този доклад. Аз ще уведомя секретарята, както е нужно. Ако вие сте такава, да. Да, да. Ние вчера, мисля, изпратихме е, съобщение по електронната почта, но ще проверя. Добре, значи вие сте докладчик в сянка по този доклад. Сега ще дам, ще дам думата на Мартина Мичелс, обединена. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодарности към докладчика. Ние подкрепяме тези преходни разпоредби. Искам да направя една бележка. Тук се опитваме да изтъкнем добрината уместността на това, което правим. Всъщност, този текст, по който работим, се появи в резултат на това, че съвета не може да се го договори за МФР, за бюджет. Затова трябва да се подчертае, че що се отнася до кохезионния фонд, ще има нужда от преходни разпоредби. Защо? Защото по-настоящем това е една първа необходима крачка. Няма как без нея и ние я подкрепяме. Тя е необходима, за да се спасят много хора. За да спасим много хора и съществуващи политики, трябва да се въведат подобни мерки. Благодаря ви. Наистина сте права. Колегата Кристоф Фьоргиел поиска думата. Давам му е веднага. Заповядайте. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem kilka Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще ви представя някои от измененията, които ще внеса по това предложение за преходните разпоредби. Тези преходни разпоредби са насочени към възможността да се прехвърлят средства от предишния програмен период. Става дума за член 6. Разпоредбите обаче са твърде рестриктивни. За какво говоря? Необходимо е наистина да се гарантира, че ще има възможност да се правят плащания по силата на изискванията, които проистичат от така наречения хоризонтален регламент. Комисията въведе този регламент във връзка с реформата на ОСП след 2020 година. Какво означава всичко това на практика? Означава, че вероятно ще трябва да се препрограмират мерки и действия, които до сега са били прилагани, за да се гарантира последователността и свързаността на текста с онова, което ще се приеме в бъдеще. Това обаче ще е свързано с административна тежест. Важно да се отчитат всички поети ангажименти е, в рамките на съответните поети е, задължения, изключени е, споразумения. Регламент 1310 от 2013 говори за възможността да се използва национална помощ. Това е в параграф 37 от регламент 1307 от 2013 година. Ние смятаме, че срока трябва да се прехвърли напред във времето и да се удължи с две години до 2022 година. Следващия ратор Алвало Гамаро. Добриган, господин президент. Eu sou o relator sombra do PPE para este regulamento de transição. Аз съм докладчик от НП по преходния докладчик Сянка от ТНП по преходния регламент. Аз съм съгласен не само с господин координатора Дорфман. Бих искал да подчертая също, че има един аспект, който следва да, да се има предвид и който придобива значение за всички, не мисля. E ontem ouvi a Comissão dizer que по време на прехода земеделските стопани се нуждаят от предвидимост. Вчера комисията все още твърдеше, че е възможен едногодишен преходен период. И в такъв случай е, трябва да разгледаме последиците от това, от едногодишен транзишен е, преходен период, за да не подновяваме този законодателен разговор отново. Е, значи, едногодишен преходен период и автоматично продължаване с още една година. В противен случай ще отворим вратите за неконтролирано дълъг преходен период. Това първо. Второто, по финансовите въпроси, както казаха и колегите. Винаги съм държал на последователност. Не, не, няма да е справедливо, не, не би било приемливо. Ако по време на този преходен период, едногодишен, двегодишен, подкрепата за земеделските стопани е, намалее. Това не е преход и, и не е приемливо. Значи, трябва да направим така, че сумите да се запазят. Това е, е въпрос, който акцентира господин Дорфман. Аз го подкрепя. Минимумът е запазване на, на сумите по сега действащата ОСП. ако се наложат съкръщения в МФР и в ОСП, очевидно. И това би било неправилно. И, и, и, ние говорихме за това вчера. Ние сме против всякакви съкръщения в кохезионната политика, в ущърп на солидарността. И още по-зле би било, ако свръх тия съкръщения товарът, тежестта на прехода се стовари върху земеделските стопани. Сега вяр транзиция, но купено е Това е и он се пенали. Да, край краща, днеска, ако сложим точка на ОСП, утре ще има друга ОСП. Хубаво обаче, междувременно, защо да наказваме земеделските стопани? Аз не бих искал да се правят каквито и да било съкръщения, билото по време на преходния период, билото в новата ОСП. Е, тук се споменаха необлагодетелствените, крайно отдалечените, е, т.е. нещата са същите, същото е становището ни и по втория стълб за развитието на селските райони, е, от съществено значение за регионалния баланс в Европа. Е, изцяло подкрепям идеите, които бяха развити тук Вчера още от нивата до трапезата. Прекрасна идея, но за Бога. И е носинал. И desenvolvimento И не... <laughs> Да не забравяме, че за да стигне нещо до трапезата, трябва да има нивата или фермата. И трябва да се произведе. Е, и господин председател, Нашата комисия следва да заеме активна позиция по този въпрос. Благодаря. Мерси боку, шар колег. Мори Пекайнен. Мори Пекайнен има думата. Благодаря, господин председател. Наистина, е, за 45 седмици законодателството за преходния период ще влезе в сила и ще стане част от действащото законодателство. Така е било до сега. И преди години. Не можехме да, да приемем нормативните актове на време. И когато се случваше това, се приемаха преходни мерки за кохезионната политика. Е, и при това ние не можем да приемем каквито да било съкръщения на ОСП. Напомням ви, че нашите земеделски стопани са гръбнакът на село на всички държави членки. Ам, и знаем всички колко е важно селското стопанство за постигането целите на кохезионната политика. Земеделските стопани поддържат живота на село. On mitään järkisyitä perusteluja jättänyt pois esityksestään kansallisen siirtymätuen sekä tietyt kansalliset tukiohjelmat, jotka ne ovat osa nykyisestä. А, и разбира се, тук има, има една връзка между европейското финансиране и определени национални програми, а, е, за да се достигне до общия пакет а, е, подпомагане по ОСП. А, в а, е, а, Финландия, от присъединяването на Финландия към Съюза през 1995 година, тази, тези подходи се, се следват jos ja kun jatkamme siis nykyisillä säännöillä, pitää myös näiden viljelijöille tärkeiden kansallisten, myös kansallisten tukien jatkua. И, и ние бихме искали да се запази действието е, на мерките е, от национален характер. Поне двама колеги обърнаха внимание на този въпрос и аз се надявам в крайното, в окончателното си становище комисията да подчертае и това. Надявам се, да можем бързо да приемем становището, така че Комисията по селското стопанство тук е, да постигне напредък в собствената си работа. Благодаря. Даниел Бода има думата. Благодаря, господин председател. Напълно подкрепям казаното от колегите, от господин Дорфман и други. В на краща селското стопанство се нуждае от устойчиво финансиране, за да оцелее. И да запази производствения си капацитет, е, за да е, осигурява висококачествена и в необходимото количество е, хранителна продукция. Вероятно, колегите от другата другите комисии не познават така добре кохезионната или селско-стопанската политика и питат защо чак толкова настояваме за нужното финансиране. да говорим за ОСП, отговорът е повече от ясен. Без последователно финансиране цените на хранителните продукти ще нараснат неимоверно е, и много от нашите съграждани няма да могат да си позволят да сложат каквото и да било на трапезата, дошло от фермата – Имаме един добре развит скостопански сектор в Европейския съюз, който предоставя качествена хранителна продукция. Слава Богу, не, не, независим от внос. Е, още повече, че, знаете, производителите отвъд Европейския съюз не спазват нашите стандарти. Иначе е нужно финансиране и за крайно отдалечените райони, за Мартиника. В Азорите бях миналия понеделник и видях на място какви са потребностите un accent pe ceea ce am spus și colegii mei, că este nevoie mai departe să lăsăm statelor membre posibilitatea să... Искам да подчертая, както казаха и колегите, е много е важно да се осигури и преход на национална поддръжка, национална подкрепа от националния бюджет. А, в които държави имат такава схема, би трябвало да я запазят. И не на последно място развитието на селските райони, втория стълб. да не забравяме, че можем да финансираме от кохезионната политика модернизирането, развитието на селските райони в Европейския съюз. Ако, ако помислим за синергийния ефект, той, той, той, той ще бъде постигнат. Ние ще имаме средства за развитие на селските райони и също време за продукция е, за селскостопанска продукция. Благодаря. Благодаря. Колегата Оздановска пожела думата. Благодаря, господин председател. Ще се отнася до преходните мерки по двата фонда, от решаващо значение да се има предвид възможността за продължаване на, на преходния период. Nich programów na czas przed końcem. И особено важно би било, ако многогодишната финансова рамка е, не е факт до края на септември тази година. В такъв случай ще бъде изключително важно по 1037 от 13 година на регламента да се запази националната подкрепа, възможността за прехвърляне на до 25% между стълбовете. Преходните разпоредби трябва да бъдат изменени още за да се допусне финансиране под праговите равнища, определени за периода 14-20. Особено важно, имайки предвид, че по време на новия програмен период ще имаме достъп до техническа помощ. И се отнася до плодовете и зеленчуците, буди тревога този подотрасъл – не сме наясно какво ще бъде въздействието върху производителите, тъй като към края на декември 2021 година оперативните програми ще трябва да бъдат променени, ако до тогава не са били приведени в съответствие с новите принципи. И на последно място, за Полша промяната ще бъде сериозна, понеже с една година напред ще трябва да балансираме отделните плащания. Благодаря. Е, сега да чуем нашия докладчик за заключителни думи. Тук имаме и представители на Генерална дирекция селско стопанство и Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Е, било ако желая Генерална дирекция селско стопанство да, да, да се намеси, да, да коментира а, е, казаното. Госпожа Кристина Карацо има думата. Благодаря. Господин председател, няма кой знае каква реакция от наша страна. Сърдечно благодарим за разбирането, с което се отнасяте, за е, е, необходимостта от бързо действие. Наистина 45 седмици остават, е, не повече. И благодаря за това, че спорните въпроси не са чак толкова много. Ще можем да постигнем напредък. Повечето от вашите възражения са свързани с финансирането е, и, и финансирането за преходната година нали, ще зависи от многогодишната финансова рамка, в това число за крайно отдалечените райони. Комисията не предлага нещо ново от свое име в това отношение. И аз мога само да се съглася с пожеланията за предсказуемост, за, за приемственост. И то не само за земеделските стопани, за всички жители на селските райони. Напълно сме съгласни с този е, повик. И накрая отново да подчертая, че е, е необходимо да се действа бързо. Да ви моля да ограничите е, броя на измененията и допълненията. Отбелязваме си за някои от националните специфики, в това число Финландия. И нали, готови сме да обсъждаме тези въпроси в рамките на триалога. Благодаря ви отново за това, че сте склонни да работите бързо. Господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Няма какво толкова да добавя. останах впечатлението, че колегите ме подкрепят. Най-важният въпрос очевидно е срока на преходния период. Някои колеги имат свои предложения. Аз мисля, че би било разумно да имаме една плюс една година. Някои смятат, че трябва да се ограничим в рамките на една година. Ако има нужда обаче от една допълнителна година, не би трябвало да се затрудняваме, да се създават затруднения. Трябва да видим какво ще стане в преговорите за бюджета. Знаете, че ние гласувахме вече за ОСП, но не сме само ние. Затова мисля, че трябва да предвидим две години. Преходният период е, никога не е идеален. Колкото по-кратко, толкова по-добре. Но знаете, че не знаем какво ще се случи. Затова мисля, че е разумно да имаме една плюс една година. Една година добре, но и още една година, ако се наложи. Благодаря. Мерси. Благодаря много. Отбелязвам, че изказвам изказванията от всички политически групи са в една и съща посока, тази на докладчика, очертана е и в неговото първоначално изказване. Напомням ви, че гласуването в нашата комисия е предвидено за 2 април в Страсбург, а крайният срок за изменения е 17 часа в понеделник 9 марк, март. Сега преминаваме към следващата точка на дневния ред. Колегата Ларотуру, който трябваше да се изкаже по точка 7, не е тук. Надяваме се скоро да се придвижи към нас и ще го посрещнем тогава. Тогава преминаваме към точка 8, а, където колегата е сред нас, господин Фредерик Валиер. Той е генералният секретар на Обединението на Съвета на европейските а, общини и региони. Това е единствената асоциация, организация, която обединява по такъв начин всички регионални и местни структури и представлява всички нива на териториално равнище. Благодаря му, че е сред нас и моля дискусите в залата да не се състоят при включен микрофон, защото пречите на работата. И така, Давам веднага думата на господин Фредерик Валие, който с радост виждам отново сред нас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както вие самият казахте, съвета на европейските общини и региони е обединение на всички териториални структури и на регионално и на общинско равнище заедно с а, всички тези членове. Представляваме 130 хиляди общини и региони в цяла Европа. Нашата представителност е а, много засилена. Ние представляваме както малки а, села и градове, така и големи а, агломерации и на местно и на регионално равнище. Има пет области, в които работим. Управлението, демокрацията и гражданството, климата, околната среда и енергетиката, сближаването на економическо, социално и териториално равнище и а, партньорската на а, различни нива. Ние целим да улесним обмена между националното, местно и регионално равнище и често публикуваме своите а, анализи в тази област. Ето някои от тях виждате на екрана, свързани с участието на жените в политиката, европейския семестър – и правомощията на местните и регионални власти в Европа и така нататък. Участваме в редица проекти с Европейската комисия или други партньори. Искам да цитирам по-конкретно и инициативата във връзка с устойчивото градско развитие и плана за действие за устойчиво развитие в това отношение – във връзка с целите за устойчиво развитие. Ние също така и оказваме влияние върху законодателството на европейско равнище, което се отнася до местното регионално а, ниво. От години си сътрудничим с комисията а, Реджи тук в Европейския парламент и с други комисии, които имат предвид регионалното измерение в своята работа. Също така ние сме европейската част на Международната организация Обединени градове и местни власти. Представляваме и там, и в Организацията на Обединените нации европейските региони и общини. И имаме конкретно партньорство с а, тези организации и също си сътрудничим с развиващите се държави. Политиката по сближаването е в сърцевината на европейския проект и а, за нея са необходими и местните регионални власти. Ето защо нашите основаващи организации участват активно и в Комитета на регионите. Ние смятаме, че трябва да има активна регионална политика, която позволява да говори на всички предизвикателства на съвремието, но с това е необходим и съответния бюджет. Ние отправихме изпратихме съответното писмо до Шар Мишел, с който казваме, че е необходимо една трета от бюджета да бъде посветена на местното регионално равнище и се надяваме това да бъде включено като съображение в следващата бюджетна рамка, за да се отразят нуждите на европейската територия. В края на 2009 приехме позиция за това, че е нужно да се приеме максимално скоро следващата финансова рамка, но не на всяка цена. Не трябва да се намалява драстично. Бюджета за ком, а, кохезионната политика, политика на сближаване а, и а, по този начин няма как да се отрази новата амбиция за зеления курс на новата комисия. В този смисъл новите средства за сближаването трябва да дойдат и а, на структурно равнище в предложението на комисията. Се говори за 1,5 като процент и а, за а, фондовете за местно равнище и други структурни и кохезионни фондове, които имат значение за териториалното ниво. За нас обаче тези средства са твърде скромни и според нас, тъй като и Земеделския фонд за местно развитие и Фонда за гарантиране на земеделието са изключително важни за териториите. 5,5 милиарда обаче, които се предвиждат, са прехвърлени от единия фонд към другия. Що се отнася за, до фонда за справедлив преход, ние смятаме, че това са средства, които трябва да се разходват на ниво над 3 като териториално равнище, защото така ще бъдат най-близко до гражданите и ще се насочат именно към териториите, които имат нужда от тях, което е именно е това, което искаме. Съвета на европейските общини и региони има една интегрирана визия, която се застъпва и за селските райони и за градските а, области. И също така си сътрудничи с всички нива. И допринасяме по хармоничен начин за разработката на Европейския дневен ред, в който и ние участваме. Съветът органи участва в всички инициативи, свързани с градските и селските райони и имаме и рамка, приета по време на немското председателство, както и новия дневен ред за градските райони на европейско равнище. Участваме и в различните структури на ОИСР, където имаме възможност да защитим гледната точка на европейските региони и общини. Това е моята презентация, господин председател. Благодаря, Фредерик. Сега давам думата на колегата Лора Лепак. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези пояснения с точно оглед на дискусиите ни от вчера за Фонда за справедлив преход. Вашата презентация е важна, както и казаното от Комитета на регионите, които заедно с вас ни напомнят колко е важна кохезионната политика за а, нашата комисия и за регионите като цяло. С а, идването ми тук а, преди едва два дни тук в тази комисия. Виждам, че е доста ограничен бюджета. Определено се съкръщава а, и чувам, че а, и според дебатите, дискусите, които провеждаме, бюджетът не е на нужното равнище. Все пак не трябва а, да става въпрос за просто някакъв допълнителен фонд, който може понякога да се ползва. Тук става въпрос за фонд, който да се използва за постигане на нашите цели. Благодаря. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро. Радвам се, че нашата комисия по регионално развитие е такъв добър партньор по отношение на сближаването, тъй като има опити да се разводни идеята за сближаване. Моята държава е една от 16-те държави, които се обявиха като приятели на сближаването. Ние трябва да засилим тази работа, защото сближаването, политиката по сближаване е нещо разпознаваемо от гражданите и ние трябва да продължим усилено да работим по него. Искам и се също така да подчертая, че вие сте по-близо до потребителите, вие сте с гражданите и вашата обратна връзка е особено важна. Един въпрос ще ви задам. Вчера обсъждахме фонда за справедлив преход и механизма за справедлив преход и ми се иска да чуя становището и обратната връзка на регионите, които зависят от а, твърди горива от въглищен добив. Какви са техните инвестиции и визии за нови технологии, например газ, тъй като част от политическата зона е силно а, против, възразява срещу финансирането на такива горива. Моето разбиране обаче е, че за да постигнем новите цели в областта на околната среда, няма как да минем без нови технологии. Тоест, вашето становище по въпроса ще бъде от полза. Благодаря. Благодаря, Андрей. Кристоф Чурчен. Благодаря, господин председател. Въпрос имам към представителят на Комитета на регионите, казва ораторът. И имаме а, информация, че големи градове като Варшава, като Берлин искат да а, създадат а, специален фонд, така наречения нов фонд за ново развитие в рамките на новата многогодишна финансова рамка и те ще отговарят за това развитие. Чули сте нещо по повода? Можете ли да ни дадете още някаква информация? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря много. И добре дошъл на представителя на съвета на европейските общини и региони. Аз а, съм бил а, кмет в продължение на 13 години и съм съвсем наясно как действат общините и регионите и съм съгласен, че те са наистина сърцето на Европа. И Комитета на регионите, както и съвета на европейските общини и региони са част от нашия процес на изграждане на политиката. Вие споменахте някои ключови въпроси, свързани с многодишната финансова рамка и аз съм сред тези, които нямат готовност да приемат това, което се предлага. И имам предвид тук ограниченията, съкръщенията на финансирането, свързани с все пак животоспособността на селските райони. Политиката за развитие на селските райони. Това е основната част, която трябва да се финансира. Трябва да се организираме, за да има нужното финансиране. Също така аз съм застъпник на а, факта, че местните а, региони и общини играят изключително важна роля в демографското развитие на Европа миграционните потоци от източна, югоизточна Европа. Виждам какво се случва в България, в Харватия, в прибалтийските държави, във всички тези региони има миграция. Опитват се хората да се придвижат към Централна и Западна Европа, където има повече възможности за заетост. Всичко това определено ще се отрази на сближаването в Европейския съюз. Хората в България ще си зададат въпроса такъв ли е Европейския съюз, какъвто го познаваме. Разликата между 89-та и 2050 са, че ще спадне и благоденствието, но и населението ще намалее с 30%. Така че ни трябват нови идеи, нови концепции, които ще обединят развитието на селските райони, грижата за възрастните и трябва да децентрализираме заетостта и това включва обществена подкрепа за тези региони, които са справени пред най-големи предизвикателства. За съжаление обаче именно това са регионите, където, за които виждаме най-голямо съкръщение на бюджета. Всички ние трябва да се включим. Реалният живот се състои в селските райони и там трябва да се концентрираме и ние. Euh, je dois dire que je, par, je partage Казвам, че напълно споделям гледището ти и трябва да го обсъдим на срещата на координаторите, за да видим как можем да се организираме, евентуално да възложим изследване на службата на парламента за анализи и изследвания, за да може да се отрази това предизвикателство в демографско отношение, а, защото това ще има огромно отражение върху сближаването и начинът по който ние разсъждаваме за сближаването. Ние а, разглеждаме регионите а, и а, периодите за планиране, но през 2100 година ще има 80 милиона по-малко европейци. Вие също така говорихте и за миграцията вътрешната в е, някой, е, от някои региони на държавата в друга. Това са важни елементи и ние е, следва да положим усилия в това отношение, за да имаме една ясна визия. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата Они. Arvoisa puheenjohtaja, kun paikalla in Finnish, please, I'd like to use my own. Благодаря, господин председател. Ще говоря на фински. Тук е представителя на Комитета на регионите. Съответно, бих искал да ви напомня, че прилагането на кохезионните политики на ниво НУЦ 3 е такова, че всъщност трябва да се отбележи, че е много важно всички тези райони, подрайони на големите региони по НУЦ-3 да станат част от изпълнението. Не става дума само за градовете в центъра на региона. Всички райони, общини трябва да могат да участват. Всички политици от съответните региони трябва да могат да бъдат представени в онзи орган, който ще вземе решението за разгръщането на кохезионната политика. Аз съм представител на най-големия град в своя регион и участвам като политик в взимането на решения там. Не от вчера. Нашите решения обаче отчитат интересите на всички в региона. Затова мисля, че и ние трябва да имаме истински представителен орган. Преди да ме изберат за евродепутат, бях председател на съвета на общините в Финландия. Съответно мога да кажа, че е много важно, за да се приеме кохезионната политика от всички, всички взимащи решения да могат да участват в най-големите решения за разгръщането на тази кохезионна политика. Благодаря. Ние изложихме партньорския принцип като приоритет в преговорите, които в момента се провеждат. Много силно се застъпва нашия екип по преговорите за този принцип. И все пак обаче следва още усилия да положим, за да може общините да се включат още повече в процеса. Има наистина случаи, в които не се спазва този принцип на партньорство и ние трябва да продължим да работим по въпроса. Защото в крайна сметка финансирането европейското финансиране в различните проекти е, стига до общините. То не отива в някакви частни предприятия. То стига до общините и общините трябва да бъдат максимално включени на всички равнища на определянето и изграждането и въвеждането на цялото това финансиране. И сега давам думата на колегата Федрик Вилие за отговор на въпросите. Благодаря, господин председател. Наистина, много изказвания, много интересни въпроси. Първо да а, разсея едно съмнение. Чух, че някои от вас казаха Комитета на регионите. Нека а, да уточня, че ние сме съвета на европейските общини и региони. Не сме и, а, Европейския комитет на регионите. Ние работим в тясно сътрудничество с тях, разбира се. Но комитета на регионите има малко по-различна позиция от нашата, защото а, там има една а, друга бележка, която е прията, а, така че малко по-различна. И така, регионите, които все още зависят от енергия от въглешни източници и достъп до газ. Това е случаят на някои от регионите, действително. Аз с нощи говорих с моя полски колега, тъй като си представях, че точно такъв ам, въпрос ще ми зададете тази сутрин. Знаете, че в Польша това е важен въпрос. И те в момента са в етап на преход в някои от а, регионите а, си. Етап на преход между отопление, а, разчитащо на въглища, към а, нови източници. Наистина, енергетиката от газ е част от решението, поне в Польша, с разбира се и желанието да се разработят и а, възможности за енергетика от обновяеми източници. Тоест, допълнителен етап – който ще наблюдаваме. По въпросът, който а, господин депутатът зададе, а, не разбрах съвсем точно какво имате предвид, което правят Германия и Польша заедно. Това, което ние искаме е средствата да са максимално управлявани от регионалните и местни равнища. По фонда за справедлив преход не искаме, разбира се, това да бъде някакво средство, с което се преразпределят част от средствата, които иначе са достъпни за регионите. Не, няма смисъл да се прехвърли а, от един от фондовете към другия средства, които след това да не се управляват от регионалното равнище. Средствата за преход ще бъдат използвани от тези, които имат най-много нужда от тях. Въпросът за демографските промени а, особено ни интригува, господин депутатът говори за България, но можем да говорим и за Балтийските държави и за Румъния. Определено има нужда от повече усилия в това отношение и се присъединявам към господин председателя, който а, предложи да се извърши някакъв вид анализ или проучване от страна на парламента, ние бихме се присъединили към това усилие. И в момента наистина нямаме кой знае каква представа за данните, статистиката за това каква е, какво е нивото на миграция, вътрешно в Европа, от изток към запад и изобщо за младите. Но ще спра до тук, защото доста се разпрострях. Благодаря много. Благодаря, че участвате в нашата работа. Сега ще преминем към една много важна точка от нашия дневен ред, тъй като ще обменим гледища с нашия уважаем колега. Вие може да оставите тук, разбира се, Та, господин Пиер Ларутору, който е главен докладчик за общия бюджет на Европейския съюз а, за 2021 година. Знаете, че в момента текат преговори за новишната финансова рамка. Комисията по бюджети прикани всички специализирани комисии да споделят своите гледища по приоритетите за бюджета за 2020 година. Господин Ротору представи своя проект доклад в комисия бюджети преди два дни едва и сега ще сподели с нас своите разсъждения, след което ще дам думата на докладчиците в сянка и всички членове на нашата комисия, които искат да се изкажат. Господин Лараторо, имате думата. Е, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce qu'effectivement on parle de la vraie vie comme la... Е, благодаря, господин е, председател. Наистина тук говорим за живия живот, за това, което става по нашите села, където наистина <laughs> намираме живия живот. И ясно е, че бюджетът, който се предвижда, няма да бъде достатъчен. Аз съм новоизбран депутат едва от 6 месеца и вече съм натоварен с тази значителна отговорност. Знаете, въпросът е много важен от политическа гледна точка и парламентът следва да е единен, за да спечели в битката за един амбициозен бюджет. Пет групи работим заедно по бюджета за 2020 година. Парламентът успя да наложи близо 2 милиарда свръх предлагането от държавните и правителствените ръководители. Съжаляваме, ораторът говори прекалено бързо, за да се превежда нормално това, което казва той. По-конкретно. Да видим сега кохезионните фондове когато министър-председателя на Португалия бе на посещение в Брюксел, той заяви огромния риск от отстъпление по отношение на кохезионната политика на Съюз. Честно казано, повечето са на мнение, че Европейския парламент ще отстъпи в края на краищата. J'ai fait deux interventions, j'ai vu des journalistes et tout le monde pense que le Parlement va grogner et puis va finir par se coucher и que шеф дитат d'État pourront е, Общо заето, че държавните и правителствени ръководители ще се здобият с това, което желаят. Ние обаче не, не бива да отстъпваме, както казваме ние, не бива да си лягаме. Трябва да обединим силите си, да спечелим битката за увеличаване на ресурсите. По Кохизионните фондове, е, селско-стопанската политика не можем да, да подлагаме на, на такова изпитание да, оцеляването на един от големите проекти на Европа. Второто предизвикателство е за климат. Този зелен пакт шега ли е, е или се взема на сериозно? В Бамако е, виждате тези фотоси, посетих на място, виждате от каква суша страда там. От, от хиляди години не е имало такава суша. И за разлика от обичайно разпространените гледища по отношение на климата, независимо от всичко, което правим ние тук, проблемът се влушава. Ето виждате кривата на въглерода в атмосферата от 1958 година. В Съединените щати редовно се наблюдава количеството на, на въглеродния двокис в атмосферата. Днес темпа на растеж е трикратно по-висок от колкото е бил през миналия век. И имаме един порочен кръг, една, една спирала. Климатичните изменения предизвикват отделянето на нов въглероден двуокис в атмосферата поради природни явления, като горските пожари, знаете, от, от Калифорния до Австралия. Добрата новина тук е, че благодарение на Зеления пакт ще могат да бъдат създадени много работни места Виждате, 5 милиона работни места. Е, и всичките 10 е, 000 малки населени места, селища във Франция ни подкрепят е, за Зеления пакт, защото са застрашени от обезлюдяване и подкрепят категорично всички мерки за топлоизолация на, на жилищния фонд, за е, е, чиста мобилност, за дистанционна заетост. Е, и от големите до, до малките населени места ще, ще спечелят, ще бъдат е, обхванати от е, това нарастване на заетостта. Може да се повиши също така покупателната способност на гражданите. В Гренобъл разговарях с хора, които са топло изорирали е, жилището си е, и които могат да спестят до 800 евро на година от сметките за отопление. Това са обикновени хора, не са политици, не са депутати. Въпросът е как да се финансира. Обаче всичко това, тъй като бюджетът, който днес ни прилага Шал Мишел, не само не съдържа 1 милиард повече за климата, както настояваме ние, на всичкото отгоре се предлагат съкръщения в Кохезионния фонд, научните изследвания, селското стопанство. В е, Лисабон е, се състоя, знаете, по последната среща на високо равнище е, за, за климата, където прозвуча същото послание. Но на лице ли е в край на краищата политическа воля отвъд думите? Госпожа фон дер Лайен е, направи едно похвално изявление, е, сравнявайки днешната ни амбиция с амбицията на САЩ от времето на Кенеди – за стигане до Луната, но там виждате за 4 години бюджетът на НАСА бе увеличен 15 пъти. Ако се върнем на новия курс на Рузвелт, също законът се прокарва за два дена в двете камери на парламента и бюджетът се отроява. Днес се спори е, е, дали бюджета да бъде на Европейския съюз 1,3 или, или, или 1% от е, БНД. А в Съединените щати в аналогичен случай е, виждате какво е правено. Е, те да, също са били хора разумни, интелигентни и е, са поступили е, решително. Така че днес държавните и правителствените ръководители е, е, говорят е, правилните неща, но готови ли са да ги финансират?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 Европейската комисия там казва, че за да успее зеления пакт, ще са необходими годишно между 300 и 600 милиарда допълнителни разходи годишно. В същото време комисията ни казва, че разполага с 7, 7,5 милиарда по фонда за справедливия преход, а Шал Мишел от съвета и това орязва. Откъде се намерят тези суми? Е, е, трябва да се е, подхожда новаторски. Вчера разговарях с колега от Полша. 500 милиона са ми необходими, когато закриваме мините, за да избегнем социална катастрофа. Откъде да ги намерим? И, и в Испания, в Астурия имат подобен проблем. И, Няма, разбира се, вълшебни решения. Необходимо е да се стремим към увеличаване на бюджета и бюджетната комисия на парламента започна с изслушвания, за да сложи на масата нови идеи. Първо предложение е една истинска климатична банка която да финансира всичките мерки за екологосъобразност на, на местно равнище, но тя е доста слаба за сега. Тази банка да разполага с 16 на милиарда, не повече. Европейската инвестиционна банка щяла да помага, а от друга страна Европейската централна банка – никога не е имала толкова е, експанзивна парична политика с създаване на огромна ликвидност. Е, председателят прекъсва е, оратора, като го приканва да се ориентира към приключване, тъй като денят ни е много натоварен. Значи, е, ликвидността, която отпуска Централната, Европейска Централна банка днес, е, се използва за спекулативни цели. Е, и следователно тези средства не се изхачват където трябва. Единственото решение е да се търсят собствени приходоисточници на Европейския е, съюз. Е, и се връщаме на отношенията на госпожа Тачер на времето, която се искаше парите обратно. Такова е отношението на държавите членки днес. Значи всички са готови да се ангажират да харчат, но да не са техните пари може да се е, наложи данък, данък върху керосина, в крайна края ще има данък акциз върху бензина, защо не върху керосина, въглероден, въглероден данък по границите на Съюза а и увеличаване на е, данъците върху печалбата. Когато бях малък, данъка върху печалбата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 и с това ще приключа, господин председател. Това е. Ако бюджетът е истински, е всяко домакинство, всяко село трябва да бъде реално подпомагано, за да извърши прехода и да се създадат максимален брой работни места. И отново се връщам на ролята на парламента. Не бива да отстъпваме, следва да бъдем единни и да постигнем един далеч по-амбициозен бюджет. Благодаря. А ще имаме възможност да, да се връщаме на, на тези въпроси и да, да провеждаме изслушвания относно Зеления пакт, но днес задачата ни е далеч по-скромна. Е, целта ни е да е, разгледаме вашето становище, господин докладчик, относно бюджета за 2021 година. А, който разбира се е, е нали, едногодишен бюджет е, и, и не се разпростира е, в решаването на такива задачи, каквито изложихте вие тук. Нашата докладчица по въпроса. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на Комисията по бюджетен контрол за това, че удостои с присъствието си днешното заседание. Казвате, е, действие на широк фронт. 21 ще бъде трудна година. Последната от стария програмен период, е, новата е, и първата от, от новия програмен период. И е изключително важно плащанията да се балансират и да няма просрочия. Днешният ден бележи поврат, според мен, предвид срещата на върха на държавните и правителствените ръководители в съвета, които ще обсъждат новата финансова рамка до 27 година. Надявам се да бъдат намерени нови финансови средства за бюджетите е, през този програмен период. Наистина новите приоритети да бъдат финансово обезпечени. Е, не може да, да се управлява единствено на базата на съкръщения. И особено когато говорим за кохезионната политика, и двигател на економическо развитие, заетост, преодоляване на съответствията между отделни територии в Съюза, гарантираща устойчиво развитие. Така че призовавам и вас, господин председател, следва да запазим своята амбициозност. Що се отнася до кохезионната политика, тя не бива да бъде орязвана. Да вземем дори е, този фонд за справедлив преход. 7 милиарда евро, но всъщност тези 7 милиарда ще дойдат от други програми и проекти. В кохезионната политика, примерно, също имаме цели за климат. Защо да не се финансират те? Нещо, което е особено важно, тук, според мен, е това, че фондът за справедлив преход е, не би следвало да бъде лимитиран с крайно недостатъчните 2 милиарда на държава членка. И в крайна краща всичко трябва да се разплати. А, това е, колеги, сега бих искала да чуя вас. Е, е, какво смятате вие е, и в тези тежки, пълни с предизвикателства времена и с надеждата, че за 21 година поне бюджетът ще бъде издържан солиден и особено в частта си кохезионна политика. Благодаря. А, нямаме докладчик сянка от ТНП. Давам думата на докладчика от социалистите. Благодаря. Става въпрос не просто за спасяването на планетата, а за спасяването на човечеството. Планетата ще оцелее на всякакви такива промени, но човечеството едва ли. И ако спрем вниманието си на гражданите на Европейския съюз, е, Фонда за справедлив преход е един от най-важните инструменти в рамките на е, Зеления пакт. И с това бих искал да подчертая социалното измерение на този фонд. Е, изключително трудно е да се създават нови работни места, но пък знаем, че е сравнително по-лесно да бъдат е, осигурени на хората добро образование, знания и умения, така че те да станат по-трудоспособни на пазара на труда. Е особено в старите въгледобивни райони. По-нататък споделям загрижеността на докладчика за кохезионния фонд. Ще, ще бъде ли обезпечена кохезионната политика както следва? Фонда за справедлив преход ще бъде ли финансиран от нови средства или просто от орязването на други политики и програми? Друго важно нещо, разбира се, са изкопаемите горива с тяхното териториално измерение. А, търсят се нови, по-екологосъобразни горива. но отново, въпросът има своето териториално измерение както за внедряването на нови горива, така и за, за търсенето на такива. И накрая да подчертая нещо, което също бе казано от колегите. За да успеем, за да спасим човечеството и най-вече своите съграждани, се нуждаем от адекватни финансови средства. Това, което предлага председателството на съвета по настоящем далеч не стига – и трябва да видим как хода на преговорите да, да, да упражним натиск, е, за да тръгнем напред. Благодаря. Merci beaucoup, pour le groupe Renew. Обнова, Пекайнен. Благодаря. Благодаря, господин председател. 21 година е особена година между двата програмни периода. И още повече ще трябва да се съобразяваме с нови реалности. И трябва да се подготвим добре за бъдещето. В тази връзка няколко неща имам на ум. Първо, фундаменталната задача, която е възложена на европейската кохесионна политика, да създава възможности за регионален растеж и развитие и е, за намаляване на е, разликите между отделните региони по степен на развитие. През последните години наистина разликите между държавите членки намаляват, но пък в рамките на, на определени държави членки е, поляризацията расте. И, аз се надявам бюджета да бъде съответно осигурен и нашата комисия тук и бюджетната комисия на парламента да прокарат действително ефикасни мерки е, за преодоляване на различията на територията на отделни държави членки. На второ място бюджетът следва да бъде тясно обвързан с е, Хоризонт, програмата Хоризонт е, и политиката на новаторство. Ако имаме такава действаща политика, нововеденията, новаторството е, може да бъде двигател на по-нататъчния напредък в Европа. На трето място, по, Жан Клод, е, по инициатива на Жан-Клод Юнкер, бившия председател на Европейската комисия, бе подета една много добра инициатива с акцент върху Арктика – Зачет на Арктика нараства през последните години и това трябва да бъде отразено в политическите мерки за стабилизиране и повишаване на възможностите в този е, арктически е, район. Това също би трябвало да бъде част от кохезионната политика на Съюза. Иде. Няма. Не, не, не е съобщила докладчик Сянка. Ако желаете да вземете думата, заповядайте, но в противен случай. Да. Да, благодаря. Въпросът, който разглеждаме тук е какво? Обещаха ни пари за финансиране на Зеления пакт, обаче парите явно ги няма. Те са е, фалшиви пари или ще бъдат иззети от кохезионната политика, тя не бива да бъде урязвана, даже напротив. Е, тя трябва да бъде изцяло финансирана. абсолютно погрешно би било да се съкръщава бюджета на кохезионната политика. Е, е, немалко хора бяха впечатлени от изявленията на комисията. Аз няма да крия, че съм крайно скептично. Настроен към тези гръмки декларации на комисията, е, вижда се, като се вгледа човек малко по-подробно, че проблеми са реални, парите ги няма come tutte le altre tasse pensate e immaginate, рикадоно. Що се отнася до нови приходоисточници, е, смирено мога да кажа, че като, как, как, както всички нови данъци, които човек може да измисли, те в край на краищата ще бръкнат в джоба на обикновените хора, които вече немалко не плащат от джоба си. А, Европейският бюджет е, изразходва милиарди и милиарди е, в области на политиката като добросъседството, е, следва да се, да се възприеме курс на максимално добро оползотворяване на личните ресурси. Е, и това е посланието ми към Европейската комисия. Не, не, зле, зле тръгваме напред. Тук не, такива ефтини фокуси да ни се пробутват е, от, от, от пусто в празно, е, да се, да се приливат средства, не, не върши работа. Quindi е, staremo a vedere. И значи яснота няма, най-малко казано. Да видим. Благодаря, Моника Вана отсъства. Колегът Димитрис Папанигулис от Обединена левица. Благодаря, господин председател. След няколко часа предстои заседанието на Европейския съвет. И предложението на Шарл Мишел за новата многогодишна финансова рамка се характеризира с нежеланието на държавите членки да харчат пари нали, на, на държавно равнище, на правителствено равнище. А, а обещават немалко отделните правителства на своите граждани. Ръководителката на комисията също се ангажира с какво ли не, пред парламента включително, за едните пет години. Така че е, имаме е, е, една такава неблаговидна ситуация в съвета, богатите държави членки казват, че трябва да можем да направим повече с по-малко пари, което е заблуда, да не кажем лъжа. И просто да, да си кажем нещата право в очи. Аз съм напълно съгласен с нашия генерален докладчик Латаро. Парламентът, всички политически групи трябва да сме единни и, и да настояваме бюджетът за 21 да възлезе на 1,3 от БНД и за целия период при това. Защо не? Понеже съветът и комисията задават цели. За да бъдат постигнати тези цели, трябва да се намерят обещаните пари. И в това отношение позицията на парламента а, е, би трябвало да бъде възприят. Нашето предимство е, че сме единни. Повече от 90% от депутатите в пленарната зала гласуваха за и, и ние трябва да, да отправим днес категоричен сигнал към правителствата, че ако се мислят, че могат да заплашват Европейския парламент а, с а, а, приказки за, за бързодействие, че да не протакаме и така нататък, няма, няма да мине. Председателя на парламента Сасоли заяви е, е, същото. Е, е, направени са финансови ангажименти за следващите 7 години и ако съветът желая е, сделка, трябва да приеме нашето предложение. Никакви съкръщения на кохезионната политика, никакви съкръщения на ОСП. И наистина да се вдъхновим от новия курс на Рузвелт. Нашата зелена сделка, нашия зелен курс е несъстоятелен при тези финансови средства. в крайна краща съвет и комисията сами налагат нови изисквания. Те трябва да бъдат финансирани. Значи ние ще внесем нашите изменения по бюджета за регионалната политика, кохезионната политика и се Надявам да, да не се разцепим за пореден път по политически съображения, да бъдем единни. Благодаря. Я мисля, че всичко се каза. Темата, И тук не става въпрос за две-три послания, а за едно, едно единствено послание, което бе много добре е, формулирано от е, Димитрис Папа Димолис, но и от председателя Сасоли и от е, екипа за, за преговори, излъчен от бюджетната комисия. Ако, а именно, предложението на, на Шал Мишел се запази, ако няма сближаване с позицията на парламента, Европейският парламент е твърдо решен, единен при това, да не остави въпроса така. Е, а, е да, да не отстъпи. А, но, но днес и утре са дни решаващи за бъдещето на Съюза, с последици в нашия случай върху отделните територии за следващите 10 години. С сериозни последици за регионалната политика. Само за две минути на докладчика. Две минути. Благодаря, господин председател. На първия въпрос напълно съм съгласен. Рискът обаче от платежна криза е не толкова голям, колкото преди 7 години. Минали сме на системата от N плюс 2 към N плюс 3, така плащанията са по-плавно разпределени и комисията твърди, че няма риск, че са заделени 185 милиарда, за да не възниква такъв риск. За фонда за справедлив преход има ли ги парите? Отговорът е прост. Не, не и не. В Брюксел миналата седмица разговарях с 300 металурзи от Германия, които искаха да си запазят стоманодоби в Германия при ниски въглеродни емисии. Защо не? И, а и само за стоманодоби в Германия ще са нужни 2 милиарда. Полша иска 30 милиарда. Франция иска. Така че, очевидно, е, тези 7,5 милиарда за 7 години, 7 милиард годишно е нелепо. Е, е, и още повече не е много сигурно, че и този 1 милиард годишно ще бъде осигурен. Това е смешно. И парламентът не е парламент, ако, ако не прояви коража да каже не британския парламент стана истински парламент, е, е, когато заяви своята воля. Знаете, е, и ние не можем да направим по-малко. В край на краищата, ние сме парламентът, ние искаме нови приходоисточници, няма да поставяме на карта бъдещето на всички и така ще заслужим авторитета на парламент. И тук не става въпрос, разбира се, за нас самите. Става въпрос за бъдещето на нашите територии. Е, вижте, вижте какво става в Европа. Вчера е, с е, хората от бюджетната комисия се запознах с предложението за данък върху финансовите транзакции. Защо не? Ние като си купуваме ежедневния хляб, плащаме ДДС. А, а, а по време на е, финансовите, нали, по повод на финансови транзакции, нищо не се плаща, да не говорим, че се предлага една десета процент ставка на данъка. И от това няма да бъдат засегнати хората с ниска покупателна способност, ощетените и така нататък. 0,1% е, е, данък в сравнение с ДДС, това е нищо. После, печалбата върху е, данъка върху печалбите. А, вече, вече от години от години говорим за, за това, че той е прекалено нисък, като тук, разбира се, няма да бъдат засегнати дребните занаечи и производители, търговци и така нататък. Очевидно, а, а, никой не е готов да, да действа новаторски и смело в Европа. А, да не се задоволяваме повече с приказки, да действаме, да бъдем единни, вече от юни нататък ще почнем да работим ред по ред по бюджета, но ние не бива да отстъпваме от нашата позиция за нови приходоисточници, съответно политиката на Централната банка на Европейския съюз. И в крайна краща можем да се вдъхновим от опита на американската администрация на президента Обама. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Е, благодаря и на, и на нашата докладчица е, за извършената до сега работа по становището. Благодаря на всички, които е, се включиха в нашата работа вчера и днес. Благодаря ви за това публичното заседание се закрива. Моля всички, които нямат да останат по-нататък, бързо да напуснат залата.